съобщение. От съвета получих първо четене на регламента за агенцията на Европейския съюз за железниците, директивата за взаимната съвместимост на железопътната система, директива за безопасност на железниците. Наименованията ще бъдат записани в протокола на заседанието. Тримесечният срок, е, в който парламента трябва да приеме своите